Okay, Добър ден, колеги. Съжалявам за малкото закъснение. Започваме с точка първа, приемане на дневния ред. Има някои промени в проекта на дневен ред. Предстои да одобрим препоръките на координаторите, така както е предвидено в информационната бележка на координаторите от заседанието им от 29 януари. Ще направим това под точка 2. Ако е необходимо да се гласува съгласно член 205 от правилника, ще направим това в началото на гласуванията в 16.35. Господин Далтън, от името на ЕКАРЕ. Благодаря, изказвам се по този член от правилника. Искам да гласуваме днес комисията Либе по препоръката по решението на координаторите да се изготви междинен доклад по член 7. Добре, ще гласуваме, ще гласуваме поименно в 16.35. Става дума за точка 4.3 от информационната бележка на координаторите. Темата е повдигната от зелените. Гласувано е с мнозинство. Ще гласуваме поименно по този въпрос в 16.35. Точка 10. Гласуването за Европейската гранична и брегова охрана. Това гласуване ще бъде отложено за 11 февруари. Това са промените в дневния ред. Ако няма възражения срещу дневния ред с внесените така промени, той се счита за прият. Съобщение на председателя. Имаме превод с всички езици, с изключение на датски, хърватски и ирландски. Одобрение на препоръките на координаторите съгласно член 205 от правилника. Предстои също да получим информация за делегирани актове и актове за изпълнение. Ако някой иска да направи възражение по тях, може да ги представим на секретарията на Либето 11 февруари 12 часа на обяд. Преминаваме към точка трета предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн. Комисията излезе пред парламента с предложение за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн миналата есен. Предложението е още една от поредица стъпки и инициативи, гарантиращи неизползването на интернет за разпространяване на терористична пропаганда, както и нейното бързо отстраняване. Това законодателно предложение е много важно за работата на нашата комисия. Разискванията по него обаче се забавиха поради конфликта на компетенции между комисиите ИМКО и КУЛТ. Този конфликт бе междувременно разрешен. Двете комисии постигнаха договореност – която със сигурност докладчикът ще ни разясни. Това законодателно досие е приоритетно за нас до края на мандата. Очаква се комисията Либе бързо да излезе с доклада си. И без повече да се бавя, давам думата на докладчика, за да ни представи проекто доклада си. Давам думата на Дан Далтън. Um, Благодаря, господин председател. Нека видим първо какво е положението с другите комисии, тъй като вече дълго разискваме, което до някъде осложнява работата ни. Комисията ИМКО разполага с компетенции за активните действия. Ние също разполагаме с такива, бидейки и сме и водеща комисия. Комисията по култура пък има компетенции по аспекта свързан с аудиовизуалните медии. Тоест, по една доста голяма част от досието. Трябва да работим и с двете комисии, най-вече с комисията по култура, което до някъде осложнява работата ни. Но аз като докладчик искам да направя така, че да си изработим позицията и да сме готови за преговори с съвета, поне до края на този мандат. Съветът излезе със своята позиция през месец декември, така че към нас има големи очаквания. Има очаквания да ускорим темпа на работа, така че не е в наш интерес да се бавим при изработването на първоначалната си позиция. При всички положения е необходим такъв законодателен акт. Радикализацията онлайн е ключов аспект в цялостната радикализация на отделни лица. Мисля, че мнозина очакват от платформите да направят повече за некачването и заличаването на подобно съдържание на тях. Европейските граждани очакват това от нас. Като цяло, според мен в предложението са заложени правилните цели но те трябва да са описани много по-ясно, за да е по-ефективен актът, най-вече що се отнася до свободата на информацията и свободата на изразяването. Опитвам се да разпиша тези две теми по-подробно в доклада си. Ще се спра върху основните аспекти, които будят загриженост и върху които се спирам и в текста си. Първо, обхватът на предложението. Доколко то трябва да е приложимо към малките и средни предприятия и трябва ли обхватът да бъде разширен, за да обхваща и високорисковите сайтове. Аз съм за поредица от изключения и за предвиждането на прагове. В случая МСП са онези платформи, които са по-застрашени от подобно съдържание така че трябва да сме внимателни. Като цяло, така предложеният обхват според мен е разумен. Не мисля, че трябва да бъдат включени услугите в облак. Нямам предвид потребителски услуги, като Dropbox, например. Имам предвид инфраструктура в облак, която се използва от стопански субекти те нямат контрол върху данните, нямат и техническите средства за да ги отстраняват. По-скоро, ако искат да отстранят определена терористична информация на една страница, трябва да заличат цял сайт. И това, според мен, е по-рисково, тъй като става дума за платформите, които разпространяват информация на, сред потребителите, а не стопанските субекти, които приемат тези платформи. Затова и платформите трябва да поемат съответната отговорност, в случай, че не спазват изискванията. Много от останалите аспекти на предложението вече са стандартизирани в европейското законодателство. Най-големият проблем обаче е свързан с определението на терористично съдържание. Това определение трябва да бъде приведено в по-голямо съответствие с определението определението в директивата за борбата срещу тероризма. Там определението не е идеално, но е най-доброто, с което разполагаме в момента. Затова и сега не бива отново да започваме дискусия за това какво трябва и какво не трябва да се квалифицира като терористично съдържание. Така само ще се стигне до сблъсък между политическите възгледи за това възгледите, които царят по света. Най-добре е поради това да приведем определението в съответствие с определението в директивата за борба срещу тероризма. Трудно е освен това най-вече за платформите да определят кое съдържание е незаконно и кое не е. Не бива според мен стопанските субекти да трябва да правят а, такава преценка. Според мен трябва компетентните органи да предоставят ясни насоки по въпроса. Не би следвало да оставяме на вебсайтовете сами да правят избор, тъй като така ще се стигне до много голям риск за основните права. Има и още един голям проблем, а именно разпоредбите за ограничената отговорност в директивата за електронната търговия. Става дума за активни мерки от страна на държавите членки от по отношение на стопанските субекти, приемащи доставчици на услуги. Предлагам изменения по член 6, за да се ограничи доброволното налагане на активни мерки до определени случаи. Става дума само за високорискови страници. И така около над 90% от вебсайтовете в Европейския съюз няма да попадат в обхвата на текста. Освен това, активните мерки ще се ограничат само с активни действия, които не са аналогични на общо наблюдение. При все това, знам, че в парламента мнозина са загрижени във връзка с потенциални нарушения на свободата на словото по член 6. Затова с удоволствие ще работя с колеги, които предлагат други решения. Не мисля обаче, че най-доброто решение е заличаването на член 6. Някои активни мерки може да се отразят много добре върху борбата срещу терористичното съдържание, но в случая трябва да бъдат насочени само към сайтове, които са високо Рискови и са отказали да си сътрудничат с компетентните органи. Изискването за заличаване на съдържанието в рамките на един час е много спорно. Правоохранителните органи вече са заявявали колко е важно да бъде отстранено съдържанието в рамките на един час, за да бъде предотвратено по-нататъчното му разпространение. Но в момента, в който се получи заповедта, то съдържанието вече е било онлайн повече от един час. Така че мисля, че трябва още веднъж да разгледаме предложението за единия час, тъй като към момента на постъпване на заповедта не се знае колко дълго съдържанието вече е било в интернет. Трябва този въпрос да се обсъди с комисията. Оставил съм в случая формулировката така, както е предложена, но предлагам и редица ограничителни мерки. Според мен трябва да има комуникация между компетентния орган и платформата. Заповедта следва да се издаде единствено и само ако след като компетентният орган се свърже с платформата, тя откаже да си сътрудничи с него. Така до някъде ще се ограничи ефектът от предложението за единия час. При всички положения обаче има проблем с този срок – много големите платформи вероятно ще могат да отстранят съдържанието в рамките на един час, но за микроплатформите това ще е много трудно. Малките и средни предприятия при всички положения няма да могат да спасят изискването, особено ако са в друг времеви пояс или пък ако не са сигурни, че заповедта е автентична. Така че този въпрос за единия час трябва да бъде дообсъден с докладчиците в сянка. Готов съм да намеря с тях работещо решение. По-малките сайтове имат по-малка публика, т.е. по-малко рискови са, но те имат и специфична публика със специфични възгледи, което може да играе съществена роля при радикализацията. Така че ще видим как можем, ако изобщо го направим, да изключим малките и средни предприятия. Освен това, трябва да има по един компетентен орган на държава членка, който да може да издава заповед за заличаване. Ограничаването на броя на тези органи ще даде сигурност на доставчиците, така те ще знаят, че заповедите са автентични. Няма да има също и припокриване между отделни заповеди. По въпроса за член 15. Издаването на заповеди за заличаване спрямо доставчици на услуги. Изискването е те да са установени в една държава членка. По член 8 се изисква от компетентните органи да издават доклади за прозрачност, най-вече когато е имало погрешна квалификация на съдържание като терористично. Важно е също така да се опазват и правата на човека. Упоменавам това по отношение на член 10. Санкциите също важна част от това предложение. Системата за налагане на санкции трябва да е гъвкава, трябва да има и ограничителни фактори, най-вече във връзка с изискването за единия час. И във връзка с това трябва да се вземат предвид доброволните мерки, които предприемат платформите, преди да се наложи санкция. Трябва да се налагат санкции единствено и само ако системно се нарушава регламентът. Ограничаващ фактор трябва да бъде и ограниченият капацитет на малките и средни предприятия. В противен случай стопанските субекти ще направят всичко възможно, за да се защитят. Като цяло, мисля, че се нуждаем от този акт, но ще трябва да направим така, че определението на тероризъм да е ясно, да е недвусмислено освен това, не бива да има общо задължение за наблюдение. Не бива също така да се отслабват и изискванията на директивата за електронната търговия. Но, от друга страна, компетентните органи трябва и да разполагат с работещ инструмент. Това е всичко от мен. Сега с удоволствие ще изслушам колегите. Uh, e Merci, Monsieur le Président. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нека първо да благодаря на докладчика Дания Далтън за този доклад, който е по много важна тема, важна за борбата срещу тероризма. Много малко време ни остава преди края на мандата и за това е необходимо да се напредне максимално бързо по темата. Е, подкрепям докладчика е, за предложения от него е, график на работа, за да се приеме текста преди края на мандата. Интернет е основната слаба точка при борбата срещу тероризма и трагичните атентати го показват. И не можем да приемем Европейски парламент да трябва да носи на плещите си отговорности за забавянето на тази на, на това важно законодателство. Действителността показва, че не е достатъчно да се санкционират само тези, които публикуват терористично съдържание като отделни лица. Необходимо е платформите да поемат своята отговорност. Основната цел е да се защитават европейските граждани. Изправени сме е, пред едни варварски организации, които промиват мозъците на нашите млади хора. Обедена съм, че е необходимо да не се отпуска строгостта на мерките, що се отнася до наказателната отговорност. Беше казано, че нищо не може да се направи, но после се оказа, че са премахнати някои от мерките, които сме предложили. За това трябва да се работи изключително настойчиво и строго. съгласна съм и с проактивните мерки, предложени от Европейската комисия. Всяка, всяко дружество, отговорно за вебсайти, е, трябва да понесе своята е, да поема своята част от отговорността за борбата срещу такова нелегално съдържание. Съгласна съм също с докладчика, че текста може да се подобри, за да може регламента да стане действително добър инструмент – който да води до постигане на резултати. Уважаеми колеги, от нас зависи да направим нещо в тази област. Ние представляваме европейските граждани, затова не трябва да вдигаме ръце от отговорностите си, само защото наближава края на мандата. Благодаря. От името на социалистите и демократите, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика. Основателно може да се каже, че се опитва да вземе предвид редицата внесени възражения, включително и отвън. Опитва се да изготви разумен текст най-големия проблем, пред който сме изправени, е изключително са изключително кратките срокове. Опитът ми показва, че когато се оказва натиск във времето, понякога е добре да се поддадем на този натиск. Понякога е разумно да се предприемат бързо мерки. Затова е и важно много активно да търсим контакт с докладчика и да разговаряме с него. В моята политическа група имаме нужда от повече информация за контекста, имаме нужда и от малко повече време, за да се съгласуваме помежду си. Принципно трябва да се изтъкнат някои моменти. Не бива да се стига до правоприлагане от страна на частни субекти. Трябва правоприлагането да се осъществява от държавата. Не би следвало да има също така и автоматизирани системи за филтриране, т.е. системи, които работят без човешка намеса. Има много отрицателни примери за функционирането на подобни системи, най-вече в социалните мрежи. Понякога те напълно обесмислят първоначалната цел – Правната помощ също е важна част от разискванията. Има и още нещо, което подробно разясни и докладчика. Става дума за тъй нареченото правило за единия час. От гледна точка на полицията, едно такова изискване звучи много разумно. Но ако човек се позамисли, то ще види, че с него са свързани много въпросителни, могат да проистекат много клопки. Намесва се въпросът за времето. Има различни времеви пояси. Хората спят също по различно време от деня, но терористите не спят. Терористите са активни по 24 часа в денонощието. И това трябва да се вземе предвид. С удоволствие очаквам разискванията. Имаме някои принципни резерви и би трябвало да имаме такива, но е важно всички тези въпроси да бъдат изяснени. След като ги изясним, ще можем и да продължим напред. Длъжни сме да подходим съвестно и трябва, според мен, да го направим. А, Иначе, мисля, че в лицето на докладчика си имаме работа с човек, който е готов да работи съвестно. And for Audi Maite, please. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, al, al ponente. Благодаря много. Първо, обръщам се към докладчика. Вие наистина положихте усилия да се придвижите напред по темата, очертавайки е, основни елементи, които имаха нужда от допълнително определяне. Готови сме да обсъдим нещата с вас. Времето ни е ограничено, но се налага е, да работим твърде бързо по някои теми. А пък трябва крайният резултат да е изключително точен на приложното поле, определенията. Това не са дребни въпроси. Подробностите са от решаващо значение. говорим за обществеността, говорим за свободата на словото, говорим за свободата на осъществяване на економическа дейност, ако искаме комисията да бъде много точна в формулировките си, сме длъжни и ние да направим същото. Трябва да вземем предвид, че по различен начин се работи с широката общественост и с конкретни дружества трябва да имаме предвид какво е включено в директивата за борбата срещу тероризма. Ако не вземем това предвид, ще ни е много трудно да, се, да приключим работата си по темата на време. Всяка държава членка трябва да има един единствен компетентен орган. Така се предвижда, стига да няма други разпоредби в националното право. Ако няма такъв компетентен орган, опасявам се, че ще пропуснем целта си. Целта ни всъщност е да се зададат много ясни, прости правила, за да бъдат възможно най-лесно приложимите, дори от най-малките участници. Властите не могат да си позволят да прилагат твърде а, сложни мерки. Те или иначе и те нямат ресурсите за това. И така, нека да говорим за следното, за граф, графиците. А, а, извинете, за сроковете, за случаите, в които има повторни нарушения и за случаите, в които има злонамереност от страна на някои дружества. взех, вие споменахте, господин докладчик, че трябва да вземем предвид и ограничените човешки ресурси на малките и средни предприятия. Не знам дали можем да създадем някакви допълнителни стимули, за да спазват тези малки и средни предприятия правилата, но според мен всичко зависи от целите, които си задаваме. Ам, говорим също и за проактивните мерки, очертани в член 6 и в член 8. Очакваме, че ще има пропорционалност, че мерките действително ще се прилагат и ем, то по пропорционален начин. Сроковете, тази тема вече беше засегната държавите членки са отговорни за осигуряването на заличаване на терористичното съдържание. И именно те трябва да имат право да вземат решение дали дадени, а, дадено съдържание е терористична пропаганда или не. Това са все неща, е, по които ще говорим в подробности по член 45. Мисля, че не е добре да има дублиране на механизми и преминаване от един механизъм в друг и после обратното. Трябва да има пълна яснота. Всеки един участник трябва да знае какви са неговите задължения. За да не ни обвиняват нас после, че сме формулирали нещата твърде неясно. Оттам нататък, ако някой не работи достатъчно добросъвестно, трябва също да имаме начин да определим това възможно най-бързо. И така, ще работим с е, ускорен темп, но за нас, е, повтаряме, много важно да има пълна правна яснота и при определи... определенията и при приложното поле. Малките доставчици на услуги не могат да бъдат оставени да се справят сами. И в тази връзка комисиите, с които си партнираме по текста, Комисията по култура и ИМКО, могат да ни помогнат. И така, надявам се, че ще получим ем, яснота по всички повдигнати въпроси и че накрая ще постигнем един полезен текст, ем, който с, да не е по-сложен от прилагащото се в момента. Благодаря. Благодаря, Ева Жали. Merci, monsieur le président. Je tiens d'abord à... Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчиците от комисията Либе, на докладчик от комисията Либе, както и на докладчиците от комисията по култура и а, е, от ИМКО. А, е, много е важно да се борим срещу терористичното съдържание в интернет. Всички ние е, сме съгласни по целите тук. Ясно е, че ако става дума за радикализация, много често тя не се случва само по интернет, но ам, интернет а, допринася и то с най-малко. Въпросът е кои са най-подходящите мерки и методи за изтегляне на терористично съдържание от мрежата. Защото не бихме искали интернет да бъде прекомерно цензуриран и в който правилата де-факто се определят от цифровите гиганти. Защото борбата срещу тероризма не трябва да бъде използвана като извинение за ограничаване на нашите права и на свободата на словото. Затова трябва да действаме много внимателно, да мислим какви ще са последиците на всяка една мер... мярка и да задаваме правилните въпроси. Трябва мерките да са ефикасни и пропорционални. И това и, из, изискваме от предложението на комисията. Например, що се отнася до естеството на властите, които имат за задача да ограничават този тип а, съдържание за мен, те трябва да са съдебни власти. Ако ли не, то да е институция, която може а, е, е, да се гарантира, че действа правомерно. От там нататък, как се определя а, понятието съдържание с туристична стойност? За мен това е много чувствителна тема, тъй като във Франция вече се използваха а, мерки от регламента за борба срещу тероризма, за да бъдат взети на прицел зелени активисти, и хора, които се борят за околната среда. Така че трябва изключително много да внимаваме тук. Що се отнася до задълженията платформите да действат проактивно. За моята политическа група е много важно това да не доведе де-факто до автоматизирани филтри а, при а, прехвърляне на съдържание. Защото този тип филтри са такива, че има блокиране на прекомерно а, разнообразие от съдържание също друг важен въпрос е трансграничния въпрос. Смятаме ли, че е възможно властите в една държава да издават заповеди за приложение в друга европейска държава? Честно казано, не ми се иска унгарски власти да се месят на френски предприятия за това какво публикуват на страниците си. И накрая, да се даде само един час за изтегляне на съдържанието, ми се струва нереалистично. Трябва да подходим малко по-разумно. Аз съм докладчица и по друг текст. Става дума за сътрудничество при е, проследяване на финансирането и е, е, там държавите членки са против включване на срокове при обмена на този тип информация. Очевидно е, че се прилага двоен аршин. Надявам се, че ще успеем да изчистим проблемните области и да намерим един едно справедливо решение за бъдещето на този правен текст. Благодаря. Имаме доста малко време. Имам представяне на комисията по тема Златните визии и гласуване заедно с комисията Юри в 4.15. Затова се обръщам към госпожа Гомеш и господин Бони бъдете възможно най-кратки, моля ви се. Бардо dziękuję и бардо e, mocno Даниелови Далтонови за добър драфт. Много ви благодаря за този е, добър проект доклад. Важен е той и трябва да се намери решение възможно най-скоро. Имам няколко въпроса. Има ли начин да постигнем ясни определения? И каква ще е връзката между този регламент и директивата от 2017 година? Имам също така и определени съмнения, що се отнася до срока от един час. Ясно, че трябва да се действа възможно най-бързо, но честно казано един час просто а, е изискване, което може да доведе до сериозни грешки. И а, трябва да се види как действат и правоохраняващите органи. Един час може да означава, че реално самите платформи ще вземат решения за това, кое съдържание е, е терористична пропаганда и кое не е а всъщност е, трябва да се взема е, предвид определението по закон, а не тълкованието или идеите на платформите в тази, е, по тази тема. Когато се вземат решения за премахване на съдържание, може да се допуснат грешки. И ако има такива грешки, гражданите трябва да знаят към кого могат да се обърнат, за да се премахнат тези грешки. Също така трябва да обсъдим темата и за съхранението на данните и е необходимо да има ясни критерии за разграничаване между информация и терористична пропаганда. Надявам се, че можем да продължим да си сътрудничим добре. Ана Гомеш. Искам само да кажа, че не съм съгласна с а, така идеята, че парламента по някакъв начин бави. Кой забавя изпълнението на ключови инструменти за борба с тероризма? Това са страните членки. Тук се говори за възможностите за сътрудничество между финансовите звена за разузнаване и Европол. Въобще е, цялото прилагане на директивата за борба с пране на пари е безобразно в страните членки. Абсолютно съм съгласна с колегите, които казват, че трябва да свършим системата в този мандат трябва да се правят препратки към директивата за тероризма, също и спомена се а, и директивата за електронна търговия, но също и а, е, регламента за пътническите данни. Също така съм съгласна с колегите, които казват, че трябва да има изрично упоменат а, е, правен контрол, така че властите, за това кога властите да решават да се отстранява съдържание. Ако мога да помоля комисията да се изкаже пределно кратко, защото следващата презентация е също вашата, просто основните ключови моменти ще дам думата отново на докладчикът. Благодаря, господин председател. Най-сърдечни благодарности за докладчикът за проектостановището. Много се радваме, че Европейския парламент действа по темата и на базата на дискусиите съм убедена, че ще ни помогнете да направим предложението още по-балансирано и действително да бъде прието още в рамките на вашия мандат. Това е изключително важно за нас, защото има оперативна нужда от е, подобно законодателство. Терористичното съдържание онлайн има отношение към много от терористичните атаки в Европейския съюз. Обема на това съдържание е гигантски. Затова е необходимо да бъдат формулирани бързо мерки. Три е, основни момента. Първо, приложното поле – Ние определено приветстваме всички усилия на Европейския парламент да се дефинира ясно приложното поле. Доставчиците в облак никога не се предвиждаше да бъдат покрити, но съм убеден, че е добре да изчистиме този момент в текста. Малки и средни предприятия обаче трябва да влязат в приложното поле на предложението по никой начин не можем да вървим в посока да им предоставяме изключения от задълженията, просто с оглед на оперативни съображения. Големите платформи започват да действат и сега терористичното съдържание много бързо се разпространява към по-малки и средни такива така че да ги оставим извън приложното поле на законодателството, ще отслаби неговото е, въздействие. Дефиницията за терористично съдържание. Мисля, че всички сме на едно мнение, че трябва да има баланс. Е, дефиницията, която ние предлагаме, спочива на е, директивата за тероризма. Става дума за вред, вредящо съдържание – Цитира се съответната е, дефиниция още е, ограничения за тази дефиниция, ако ще се въвеждат, те трябва да бъдат е, обмислени много внимателно, защото иначе много трудно ще се стигне до момент да се сваля съдържание от мрежата. Говорихте и за правилото от един час. Нека да поясня много точно нещата това правило се отнася само до правно задължителни заповеди за отстраняване на съдържание. Т.е. след като вече се е стигнало до решението, че определено съдържание е незаконно и трябва да бъде отстранено, тогава се очаква от компанията да спре достъпа. Не се очаква е, те първа да се разсъждава и обмисля въпроса, така че може да се действа много бързо. Е, тук статистиките са много ясни е, по отношение на потенциала, на увреждащия потенциал на терористично съдържание. Колкото повече се задържа на мрежата, толкова повече вреди. Освен това, това съдържание е в момента, в който излезе на мрежата, започва да се разпространява много бързо, така че колкото по-бързо е премахнато, толкова по-добре. И накрая, мерките, това е, е за превенция. Това е основният момент от нашето предложение. Тук е, става дума вече и за така, мащаба на проблема. 63 хиляди е, варианта на терористично съдържание са били идентифицирани в платформите на Европейски съюз. Да ви дам примери за Фейсбук. Е, председателя прекъсва. Още две изречения, моля. 8,3 милиона е, съдърж... отделни е, примера на, на терористично съдържание са отстранени от е, Фейсбук. Тоест големите платформи реагират, но в момента няма е, законодателство, няма предпазни мерки, няма защита за тях. Това се опитваме да постигнем с е, предложението. Разчитам на вас да го направите и по-балансирано, и по-силно. Благодаря. Е, следващата тема е от, за златните визи. Имаме много малко време за него. Е, Дан Долтън, много бързо едно обобщение. Благодаря съвсем е, набързо. Благодаря на всички колеги за изказванията. Съгласна съм с огромен част от това, което казахте. И определено е, трябва да обсъдим нещата много по-подробно. Темата е трудна, винаги съм на ваше разположение. Трябва да има баланс, е, така че да се отстранява вредно съдържание, но пък да не се вреди на не е вредното такова. Това е нашата задача, няма да е лесно. И ако мога да реагирам на примера за Фейсбук добре, 8,3 отделни случая на терористическо съдържание. 8,3 милиона отделни, примерно, терористично съдържание са били свалени от Фейсбук. Безспорно започват дейност в това отношение и ние трябва да продължим. Очаквам сътрудничеството с вас и благодаря. Няма сега като се каже 8,3 милиона, ние нямаме така отправна точка, мерителна единица. Как се се отнася това спрямо с цялото съдържание? Плюс, че тук става дума за доброволни начинания. Те едва ли ще ни предоставят данни. Ние не можем и да ги критикуваме, че го правят доброволно огромна е задачата и трябва да се мине през всички изменения. Пожелаваме всичко най-добро на вас и на докладчиците в сянка да се справите до 15. Огромна задача е. Следващата точка е презентация от комисията. Искам да се извиня на колегите от комисията. Остават ни само около 20 минути за да представим този доклад за отпускане на гражданство за инвестиции и е, постоянно пребиваване за инвестиции и така наречените златни визи. Има и работен документ. Обръщам се към вас, за да видя готови ли сте да направите презентацията, макар и с ограниченото време. Е, отново извинения. Definitely, Anna, you, it's golden visas, of course you're going to speak. Uh, other... Е, разбира се, ще дадем възможности на колегите е, да се изкажат, но в 16.15 ще трябва да направим и общо. За, за, в 16.15 гласуваме. Така че преценете си колко време имате. Заповядайте комисията. Благодаря, господин председател. Искам отново да благодаря на вашата парламентарна комисия, че ни давате възможност за втори път да представим този толкова важен доклад. Моят комисар, госпожа Юрова, е споменала миналата седмица за този доклад. За да бъда пределно кратка, ще започна с 2014 предложение, което излезе тук от уважаемия парламент, който призова комисията да разгледа различните национални схеми за предоставяне на гражданство. През 2017 излязохме с доклад и обещахме да направим и насоки за страните членки. Изпълнихме задачата си, публикувахме съответния доклад преди няколко дни. И е, постигнахме и малко повече. Защото когато разгледахме националните схеми за предоставяне на гражданство, ние се задълбочихме повече и оценихме всички варианти за предоставяне на така наречените златни визи, т.е. разрешения за престой при направени инвестиции. Т.е. не само предоставяне на гражданство, но и е, визи и право на пребиваване за инвеститори. Съвсем накратко ще представя доклада. Той се базира на проучване на фактите, направено за пръв път от външен контрактор. Използвани са е, на работата на национални експерти, които разглеждат системата на страните членки и които ни помогнаха да оценим съответните данни. На базата на тази информация ние съставихме документ и доклад. Работен документ и доклад. Три са е, страните България, Кипър и Малта, които предоставят е, такива, е, такъв статут. България междувременно се е отказала от тази си програма. 20 страни членки имат златни визи изреждат се съответните страни. Какво се съдържа в доклада? Там се описват двата вида режими и за пребиваване, и за гражданство, предоставяне на пребиваване или гражданство за инвестиции. Даваме данни какви са сумите, какви са изискванията, какви са проверките за сигурност, които изпълняват страните членки и как се свързват те с изискванията на директивата за пране на пари. Освен това, в, обсъждаме и въпроса на законността на тези режими за златния паспорт и за златната виза. и до каква степен Европейския съюз има правомощия в това отношение. Основната констатация на доклада е, че решението на една страна членка за предоставяне на е, пребиваване или гражданство, е, на гражданство чрез инвестиции има директно взаимо... въздействие върху взаимоотношенията с други страни членки, защото щом се вземе такова решение, то засяга всичко основ... останали страни членки. Става дума за гражданство. Разрешенията за презива... пребиваване също щом една страна вземе това решение, то означава, че съответното лице може да пътува в, за период от 20 или 180 дни в страни от Шенген или другаде. Така че нашите констатации са, че отпускането на това гражданство или разрешение за пребиваване имат отношение и въздействие върху целия Европейския съюз. Също така публикувахме информация за недостатъците на системата. Фактите ясно показват, че в съответните три страни членки, които предоставят гражданство срещу инвестиции, не съществуват изисквания за физическо пребиваване в страната. А за златните визи също това изискване е, за пребиваване, то е само формално, за физическо пребиваване в страната членка. Също така много е важно да се отбележи, че след като кандидатите получават гражданство, те не следва да е, доказват никаква връзка с е, страната, която за програмите за пребиваване също имаме своите опасения, защото там по този режим има опасение, че е, може да не се спазват изискванията на директивата за дългосрочен престой. Тук е, се поставя въпроса за сигурността, защото да сме сигурни, че проверките, които правят страните членки, са достатъчно надежни. И има възможност да се инфилтрират представители на организираната престъпност и много висок риск от корупция. Също така съществуват опасения за възможности за пране на пари, защото не е сигурно, че тези режими спазват изискванията на законодателството за борба с прането на пари. Затова в доклада призоваваме страните членки да изпълняват и изискванията на директивата за борба с прането на пари. После, рисковете за неплащане на данъци, защото е, тук се получава неяснота къде е данъчното установяване на съответното лице. Поставят се и проблеми с прозрачността, защото не е ясно каква информация предоставят страните членки, какви информация за проверките, няма механизми за сътрудничество помежду им по отношение на проверките за сигурност. Липсва прозрачност и за броя на предоставените разрешения, броя на кандидатите, броя на отказите а и като общо економическите ползи. Проучването показва, че надзорът в много случаи е ограничен и често се установяват случаи на конфликт на интереси. За тези, които са разгледали доклада, знаят, че възстановяваме да съ... възнамеряваме да съставим група от експерти от страните членки. До края на тази година трябва да се разработи набор от проверки за сигурност с очертаване на процесите на риска с изисквания на добро управление и прозрачност. Надяваме се да направим оценка веднъж през полета, веднъж преди края на годината и да излезем с последващи препоръки е, за това доколко тези програми отговарят на европейското законодателство, шенгенското такова, директивата за борба с прането на пари и предвидени е, законодателни текстове, които ще влязат в сила до година. Също така да разгледаме, е, предвиждаме да разгледаме и проблема с избягването на данъци. С това приключвам. Благодаря, казва председателят. Надявам се, че ви предоставяме достатъчно факти. Добре, само двама души ще дам да се изкажат, защото след малко трябва да започнем гласуване госпожа Гомеш и госпожа Интвелт. Заповядайте. I would like to thank the commission. Госпожа Гомеш, благодаря на комисията за доклада. Много е важен. Този текст и описва ситуации, които са много по-тежки, отколкото бих могла да си представя. Не става дума само за броя на държавите членки, които прилагат подобни схеми. Става дума за последиците от тях да оставим на страна моралния въпрос, проистичащ от това, че някои държави членки прилагат схеми за тъй наречените златни визи, но възпрепятстват едновременно с това мигрантите да достигнат Европейския съюз. Има високи рискове от укриване на данъци и изпиране на пари, свързани с тези схеми, както и големи рискове във връзка с сигурността. По линията на тези схеми може да се внедрят организирани престъпни групировки в Европейския съюз. Това показва работата на извънредните ни комисии. Таксе 3 и Комисията за панамските документи. Последният подобен пример е лице с малтийски паспорт от Русия, което е изпрало милиарди в Денския банк в Естония. Мога да ви дам примери с още едно лице, сириец, който е бил в списъка на САЩ за лица, на които трябва да бъдат наложени санкции, тъй като е разпространявал химически оръжия при режима на Асад. Има и много други подобни примери непрозрачността на подобни схеми и факта, че не се спазват основни изисквания за надлежна проверка, са наистина възмутителни Европейският парламент не може само да се запознае с доклада на комисията и да не предприеме нищо. Според мен, господин председател, по време на последната пленарна сесия през април трябва да излезем с резолюция, с ясни препоръки за комисията, държавите членки и следващия парламент този проблем няма да се реши от само себе си. Надявам се наистина, че комисията ще образува производства за установяване на нарушение спрямо държави членки, които пренебрегват основни елементи от законодателството ни за борба срещу изпирането на пари и за опазване на сигурността. Въпрос към комисията. Защо не се разглежда по-подробно въпроса за режим за налагане на санкции? Не очаквам от комисията да ми отговори сега госпожа Ван Интфелд. Малко по-малко удовлетворена съм от доклада на комисията. Много е слаб той. Самата комисия заключва, че тези схеми за златни визи и за златни паспорти са риск за сигурността, но единственото, което предлага е очредяването на работна група. Когато става дума за други видове престъпления, то не мисля, че комисията би била толкова спокойна. Престъпниците, за които става дума в случая, не са дребни престъпници. Става дума за заможни хора, които предоставят които биха могли да предоставят значителни суми на държавните бюджети. От това проистича риск от корупция. Комисията не бива да продължава да говори за компетенции на Европейския съюз. Трябва просто да се погрижи за това тези схеми да бъдат отменени. Става дума за схеми за продажба на европейско гражданство това може да се отрази много силно върху шенгенското пространство и сигурността на европейските граждани. Тези схеми не само са неморални, използвайки ги направо постиламе червено килимче на престъпниците. Какво трябва да направи според мен комисията? Трябва да приложи същите процедури, които се прилагат към мигранти, бежанци, трудови мигранти. Имаме общи процедури, имаме общи предпоставки за квалификация. Това е най-малкото, което може да направи Европейската комисия. Имам няколко въпроса. Бих искала комисията да разкрие информация за това, кои са участниците в експертната група, Нека направи публично достояние също така и дневните редове на заседанията, както и протоколите от тях. Защо представителят на Кипър е напуснал още първото заседание, което се е състояло през октомври? Освен това, бихме искали да знаем кога ще бъдат образувани производства за установяване на нарушение спрямо държави членки, които не изискват от притежателите на визи физически да пребивават в съответната държава или да имат някаква друга връзка с нея. Изключително важно е, според мен, господин председател, комисията да направи публично достояние списъка на участниците в заседанията на експертната група, дневните им редове и протоколите от тях. Председателят, наистина се извинявам на комисията, тъй като сега нямате време да отговорите на всички тези въпроси. Наистина съжалявам. Ще трябва да ни предоставите отговорите си в писмена форма. И двете изказали се колеги излязоха със своите предложения. Проявяваме голям интерес към тази тема, така че трябва да видим как ще продължим работа по нея. Днес нямахме много време. Ще продължим разискванията с заинтересованите колеги и разбира се с координаторите. Бихте ли могли да отговорите на първо време в писмена форма на зададените ви днес въпроси? Това би било важно според мен. Благодаря за изложението. Благодаря и на колегите, които се изказаха по тази тема за златните визи и златните паспорти. След съвсем малко ще продължим с съвместно електронно гласуване с Комисията по правни въпроси. Моля, проверете дали си